So, colleagues, please take your seats. Председателят, колеги, моля заемете местата си. Bitte nehmen Sie die Plätze ein. Моля заемете местата си. zur Tagesordnung. По дневния ред. Днес няма да гласуваме по доклада на Дагмар Рот Берент и по доклада на Петър Лизе. Ще гласуваме по тези два доклада на 25 септември от 15 часа нататък. Т.е. отлагаме гласуването с една седмица. След една седмица ще проведем окончателното гласуване. Ако няма възражение, с това дневният ред е прият. Имаме пълен езиков режим с изключение на естонски и малтийски. На 26 септември ще проведем съвместно заседание с колегите от Комисията по промишленост и енергетика. Ще говорим за рамката по политиката в областта на климата и енергетиката до 2030 година. Двете комисии ще изготвят съвместен доклад. Първото заседание за обсъждане на този доклад ще се състои на 26 септември. Има промени тук в нашата комисия. Господин Далили става пълноправен член на нашата комисия. Ще замени господин Критон Арсенис, който в момента е заместник. Сред нас е и група посетители. Те са тук по покана на госпожа Вилс. Предполага се да са тук между 10 и 12 часа, но не ги виждам в залата. На 24 септември, вторник, от 9 до 12.30 ще се проведе семинар на тема електронно здравеопазване. Ще той ще бъде в зала ПХС 7C50 по време на заседанието ни през октомври ще има публично изслушване за регламентирането на официалния контрол. актуална информация по тристранните разговори. Става дума за тристранните разговори, които води госпожа Гардини. Приключен е процесът от госпожа Гардини, за което я приветствам. Мисля, че вече всички са тук. Затова нека гласуваме по доклада на господин Уски. Гласуваме по предоставянето на мандат. Всички ли си носите картите за гласуване? Трябва да гласуваме най-малко с 36 гласа за. Ако няма 36 гласа за, няма да бъде предоставен мандат. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 44 гласа за, 7 гласа против, 2 въздържали се. С това предоставяме мандат. Господин Уски, имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички колеги за това, че ми дадоха мандат за водене на преговори. ще участват и докладчиците в сянка и така ще можем да отправим едно добро послание към европейските граждани. Благодаря на господин Уски. Ще гласуваме по резултата от разговорите. Ако няма резултат, разбира се, няма да гласуваме. Преминаваме към следващото гласуване. Точка пета. Председателят явно има предвид точка 6. Състоянието на европейския пазар на въглеродни емисии. По този текст са работили колегите Вилс, Ейкхолд, Флоренц, Каланан, Дейвис и Йоргенсен. Изменение 8 и 9 са идентични. Кой е за? Против? въздържали се. Електронна проверка по изменения 8 и 9. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърлят се. 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. 13 за. Против въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 11. Електронна проверка по изменение 12. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 11. За. Против. Въздържали се. Нека проверим електронно и изменение 11. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. С ясно мнозинство. 14 за. против, въздържали се, отхвърля се. 15 и 16 са идентични, за, против, въздържали се, отхвърлят се. Сериозно ли искате електронна проверка? Добре, гласуваме електронно по 15 и 16. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърлят се. 22. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 19. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 20. За. Против. въздържали се. Нека проверим електронно. Електронна проверка по изменение 20. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 17 и 18 са идентични за, против, въздържали се, приемат се. Електронна проверка по 17 и 18. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърлят се. 21. За. Против. Въздържали се. Не е ясен резултатът. Електронна проверка по 21. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 30 за, Извинете. Трябва да гласуваме по 24. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 30 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме електронно по изменение 30. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 26 отпада. 26. Гласуваме по 26. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 25 за, против, въздържали се. Електронна проверка по 25. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 28 за, против,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 okay. We have to uh, wir müssen Techniker schicken sonst. Ще трябва да извикаме техник, за да ви провери устройството или пък си сменете мястото. Колега? Колега Пирило, моля, сменете си мястото. Ако не ви работи устройството, седнете другаде и ще трябва да преброим гласа и на Йолайнен ли? Да, казва господин Лайнен, устройството ми не работи, просто защото картата ми не е тук. Но сигурно в момента вие носят насам. Изменение 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 в две части. Електронна проверка по 28 най-напред. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Колеги, моля, вдигайте високо ръка и участвайте в гласуването противен случай ще ми е много трудно да преброя гласовете. Изменение 29 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се.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 въздържали се, отхвърля се 33 за, против, въздържали се, отхвърля се 35 за, против, въздържали се, не е ясен резултатът, гласуваме електронно по 35. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 за, против, въздържали се. Гласуваме електронно по 39. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 39 се отхвърля. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 за, против, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, не е ясен резултатът. Гласуваме електронно по 41. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 40. 40 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 43 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 42 за. Против. Въздържали се. Не е ясен резултатът. Ще проверим електронно. 42. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се с ясно мнозинство. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се 49 за, против, въздържали се, отхвърля се 48 за, против, въздържали се, приема се 46 за, против, въздържали се, отхвърля се 45 за, против, въздържали се, приема се 44 за, против, въздържали се, отхвърля се 50 за, против, въздържали се, Гласуваме електронно по 50. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 51 за. Против. Въздържали се. Приема се. 52 за. Електронна проверка по 51. Най-напред. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 52. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 54. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 53. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 55. За. Против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 въздържали се, отхвърля се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. 68 електронна проверка по 65. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с малко мнозинство. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. 66 за, против, въздържали се. Електронна проверка по 66. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 67 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка по 67. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 69 и 70 са идентични. За. Против. Отхвърлят се. Електронна проверка по 69 и 70. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Е, човек може и да опита. 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка по 74. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 73 за. 73 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 72 за. Против. Въздържали се. Интересно съотношение на силите. Нека го проверим електронно. 72. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с ясно мнозинство. 75 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 76 за. Против. Въздържали се. Не е ясен резултатът. Ще го проверим електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с ясно мнозинство. 77 за, против, въздържали се, приема се. 94 за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, против, въздържали се, приема се. 81 отпада, 80 също, 82 също, 83 също, 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. 95 в две части. Първа част за, против, въздържали се, електронна проверка по първа част на 95. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Втора част на 95 за против въздържали се. Нека проверим електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 85 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Електронна проверка по 85. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с ясно мнозинство. Просто трябва по-високо да вдигате ръка. 84-то отпада. 88 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка по 88. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 87 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 90 за. Против. Въздържали се. Приема се. 89 отпада. 112 за. Против. Въздържали се. Не е ясен резултатът. Гласуваме електронно по 112. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с ясно мнозинство. 91 в две части. Първа част за. О, първата част отпада. Ще гласуваме само по втората част на 91. 91. Втора част за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 Извинете, 102. 102. За. Против. Въздържали се. Гласуваме електронно по 102. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 103. За. Против. Въздържали се. Гласуваме електронно по 103. Би трябвало да има голямо мнозинство. Край на гласуването. Голямо мнозинство за. 104 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 105 в две части. Първа част за против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, също се отхвърля. 107 за, против, въздържали се. Гласуваме електронно по 107. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 106. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се със същото мнозинство. 113 за. Против. Не е ясен резултатът. Гласуваме електронно по 113. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 109 за, против, въздържали се, отхвърля се. 108 за, против, въздържали се. Електронна проверка по 108. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 110 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 111 за. Против. Въздържали се. Електронно гласуване по 111. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 114 е оттеглено. 115 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 116 за. Против. Въздържали се. Гласуваме електронно по 116. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 117 за. Против. Въздържали се. Нека проверим електронно и по 117. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 118 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Преминаваме към съображенията. 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. 4 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 3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 Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Докладът се отхвърля. Координаторите могат да обсъдят как да процедират по-нататък. Работихме без да има някакъв смисъл от това, явно ще продължаваме разискванията по тази тема. И по тази тема ще разговаряме с полския министр на околната среда. Той не е тук в качеството си на министър на околната среда, а на председател на конференцията на страните по рамковата конвенция на ООН. Господин Королец ще бъде сред нас в 11.30 часа. Бъдете точни. interessentschienen? So, colleagues, please take your... Председателят, колеги, моля заемете местата си. Ich möchte dann die Sitzung wieder aufnehmen. Продължаваме заседанието. Вече обявих че днес е тук група посетители по покана на госпожа Вилс. Сега те действително са сред нас. Посетители от Ахен. Приветствам ви с добре дошли. Приветствам и колегата Бранше от Асембле Национал. Той е тук по покана на госпожа Окони. Вие работите по темата устойчивост. Радваме се, че сте днес сред нас. Преминаваме към нашия виден гост, полски министър на околната среда и председател на конференцията на страните по рамковата конвенция на ООН, господин Марчин Королец. Ще разговаряме за напредъка по подготовката на конференцията на страните по рамковата конвенция по изменение на климата ООН. Тази конференция ще бъде една важна крачка напред към сключването на глобално споразумение за измененията в климата, тъй като тя ще се проведе в Европа, в Варшава. Проявяваме особен интерес към нея. Можете да бъдете сигурен, че ще направим всичко възможно, за да допринесем за успеха на тази конференция. Да се надяваме, че на нея добре ще представим и останалата част от света и че ще постигнем успех. Сега ще дам думата на господин министъра, след което ще се изкажат координаторите. Господин министърът ще има възможност да отговори на въпросите им, след което ще има втори кръг от въпроси и отговори. Имате думата, господин министър. Благодаря, господин председател, госпожи и господа. За мен е удоволствие да присъствам на заседанието на Комисията по околна среда към Европейския парламент, за да ви представя напредъка по подготовката на 19-та конференция на страните по рамковата конвенция на ООН в Варшава. Искам да изтъкна, че това важно събитие, което за втори път се провежда в Полша, не е случайно. Провеждането на проявата в Полша е доказателство за това, че Полша има воля да работи за решаването на проблемите с измененията в климата на ниво, на което те наистина могат да бъдат решени на световно равнище. Доказателство е и за това, че играем важна роля в областта на действията в областта на климата в Европа, тъй като знаем как може устойчиво да бъдат намалени емисиите, без да се застрашава економическият растеж. Когато встъпих в функцията министър на околната среда през ноември 2011 година. Отпътувах директно от кабинета на министър-председателя до летището, за да взема самолета за Дърбан. През 6 години, в които бях министър на търговията, не бях свидетел на подобен преговорен маратон, като този в Южна Африка. Преговорите траяха една седмица. На конференцията в Южна Африка бях съпредседател на делегацията на Европейския съюз и в качеството си на такъв се убедих колко е важно преговорите за климата да се водят на световно равнище, колко важно е държави като Полша активно да участват в тях. Държави като Полша в рамките на кратък период и осъществиха преход от развиващи се към развити страни постигнатата в Дърбан договореност бе обрат в световните процеси по отношение на климата. Твърдо сме решени да претворим в реалност споразумението от Дърбан. С това искаме да поставим основите за сключването на едно споразумение в световен мащаб във Варшава ще подготвим сключването на ново споразумение. Към него следва да се присъединят 200 държави. Обеден съм, че след две години в Париж процесът ще бъде приключен. Ще направим всичко възможно за това. Полша не е единственото действащо лице в този световен спектакъл. Решението за организирането на конференцията от страна на Полша бе и знак за поемане на отговорност от наша страна в рамките на групата на държави от източна Европа, в която членуваме. Когато през декември миналата година бе взето решението за провеждането на конференцията в Полша, установихме незабавно сътрудничество с колегите си от Франция. Към това сътрудничество се присъединиха Перу и Венецуела. Това са домакините на предварителната среща през следващата година. Като председател на 19-та конференция на страните по рамковата конвенция установих контакт с моите колеги, министри на околната среда, за да работя заедно с тях по подготовката. Безценна бе помощта на Лена Ек. Тя ни помага да решим проблема с загубите и щетите. Министърът на околната среда на Финландия, господин Нисто, ни подкрепя по отношение на земеползването, промените в земеползването и горското стопанство. Министърът на околната среда на Дания, господин Лидегор, се съгласи в Копенхаген да се проведе среща по въпросите на финансирането. 19-та конференция на страните е плод на съвместна работа. Става дума за общо европейски проект – Можем да работим по-добре единствено ако си взаимодействаме с останалите страни, ако всички заедно запретнем И Само така този проект може да бъде доведен до успешен край. Само така, след две години ще можем да подпишем конкретно споразумение. От началото на тази година провеждаме интензивни консултации с различни групи държави. Във връзка с това мога да ви опомена немалко министри, с които вече разговарях. В навечерието на конференцията ще посетя немалко държави. Преди време в Краков бе проведена среща на МЕФ. В началото на октомври във Варшава ще се проведе подготвителна среща. На нея ще се обсъдят елементите на бъдещото споразумение. Ще говорим и за това как да постигнем баланс между амбициозните си цели и действията си. Ще говорим и за загубите и щетите. На първия ден от тази среща ще участват представители на дружества, извършващи дейност в световен мащаб. Ще разговаряме с тях за въпроса, свързан с технологиите, за новаторското финансиране, за това как дружествата виждат ролята си в този процес. Подготвителната среща ще бъде важна проява в навечерието на конференцията в Варшава трябва да работим по важни въпроси, които проистичат от предходната среща на върха в областта на климата. Ще обсъдим тези въпроси, които все още са на дневен ред и ще подемем и нови инициативи, заедно с колегите си от Перу и Франция. С тях ще разговаряме за това какво ще бъде от значение на всеки етап от преговорите с оглед на успешното приключване в Париж. През 2015 ще се състои конференция на страните в Перу. Трябва да подготвим предварително текста на споразумението. това във Варшава трябва да определим основните му елементи. Какво ще бъде най-важното в новото споразумение? то ще бъде всеобщо приложимо. Ще бъде всеобщо валидно за всички държави, а не само за Европейския съюз и някои други страни, какъвто бе случаят с протокола от Киото. По време на преговорите трябва да отделим внимание и на баланса между действията в областта на климата и действията в областта на развитието много държави няма да бъдат в състояние да поемат ангажименти, които ще доведат до забавяне на развитието им, ще забавят и борбата срещу бедността. Трябва да намерим решение на този проблем. Във Варшава ще говорим с представители на деловите среди тъй като стопанските субекти понасят последиците от решенията на министерско равнище. Стопанските субекти са основните актьори, които се борят срещу измененията в климата. Трябва да разговаряме и с представители на градовете. В градовете живеят 50% от населението на света. До 2050 година тази цифра ще достигне 70%. За това приспособяването към измененията в климата в градовете е един много важен въпрос, с който трябва да се занимаваме. Искам да се спра и върху още нещо. Комисията по околна среда в Европейския парламент винаги се е застъпвала за важна роля на Европейския съюз в рамките на световните преговори в областта на климата. Затова се обръщам към вас с молба за подкрепа в предстоящия важен момент в Варшава. Има и още нещо важно. Нерядко Европейският съюз е обект на критика тъй като не предприема достатъчни действия. Не предприема достатъчни действия по финансирането на борбата срещу измененията в климата. Ето защо е много важно във Варшава да излезем с декларация с която да спечелим доверие, декларация за подпомагането на проекти за финансиране, като например на фонда за приспособяване. Ако вашата комисия упражни натиск, това ще е много полезно за нас с оглед постигането на напредък по преговорите. Надявам се, че днешният ми разговор с вас няма да е последният. Надявам се, че ще установим градивен диалог, който да е удовлетворяващ и за двете страни. Преследваме една обща цел сключването на споразумение в световен мащаб, в основата на което да застанат държавите членки на Европейския съюз и което и да бъде подписано в държава членка. Благодаря ви, господин министр, за уводните думи. Преминаваме към изказванията на координаторите мога да ви обещая, че ще окажем необходимия натиск. Това е част от обичайната ни дейност. Ще започнем работа по резолюция. Обикновено винаги действаме така. Първо синтезираме в писмена форма очакванията си. <clears throat> Ще подходим така и към 19-та конференция на страните във Варшава. Ще бъдем представени на нея с делегация включваща десетима колеги. Ще разговаряме с представители на деловите среди, както и с неправителствените организации. Неправителствените организации също допринасят за това да се популяризира темата сред обществеността. Много добре бе, че споменахте темата за финансирането. На последната конференция на страните Имаше много разнопосочни ангажименти от отделни държави. Мисля, че трябва да се изготви един общ пакет от страна на Европейския съюз. Общ пакет във връзка с източниците за финансиране. Така Европа ще може да поеме ясен финансов ангажимент, който да стане известен и на световната общественост. Сега преминаваме към изказванията на координаторите. Имате по две минути. Господин Лиза от името на НП. Благодаря. Господин Вебер е, се извинява и ме помоля да се изкажа вместо него. Благодаря, господин министр, за вашата визита. Полша е един добър домакин. Аз присъствах на конференцията в Познан 2008 година и много се радвам от вашата конструктивност и ангажираност по тези проблеми. Вие сте наясно, че що се отнася до амбициозните цели за климата, е, Полша е, работи активно. 90% от е, електроенергията идва от електроцентрали, работещи на въглища и знаем, че Полша ще има подкрепата за това да преодолее това трудно предизвикателство. Знам, че вие всъщност внасяте много електричество, включително и от Русия. И въпросът ми е, Имате ли е, мотивация, освен е, е, аргументите за защита на природата, да преминете към по-екосъобразни източници енергоносители? Много сме благодарни, че вие полагате толкова усилия за постигането на международно споразумение, но имам следният е, въпрос, който до сега не е бил обсъждан, а би следвало – безброй пъти на ден е, се питаме какво ще се случи, ако ние в Европа останем е, сами с тези предложения, ако света не се присъедини към нас. Е, вие готов ли сте да заявите ясно, че ние не можем да решим този проблем сами и може ли да поемате отговорност? Какво, ако останалите не застанат зад нас, е, ще спрем ли и ние нашите усилия? Една такава политическа стратегия дали е удачна? Председателят, благодаря. Сега от името на социалистите и демократите и онлайн. Господин министр, добре е дошъл и от мен а, е, в нашата комисия. Поздравления за Полша, защото в рамките на 5 години тя става домакин на конференция на страните по рамковата конвенция за втори път. А, това, разбира се, насочва и вниманието към вас. Ние, Петър Лиза говори, че има притеснение за конференцията в Полша. Знаем, че има две големи е, електроцентрали, работещи на въглища в е, Ополе. 900 мегавата и съответно хиляди тонове въглероден диоксид се изхвърлят в е, атмосферата. Надявам се, че този въпрос ще бъде решен, защото в противен случай ще бъде един аргумент за критики на конференцията. А, сега се, имаме втори шанс след е, Копенхаген да постигнем споразумение, световно споразумение за климата, да можем да включим всички страни по света. Естествено, е, ние в Европа правим немалко, малко, но и други е, части и други страни трябва да направят немалко. малко. Нашата цел е 20% намаление на въглеродния диоксид до 20-та година, но ние сме наясно, че това не е достатъчно. Трябва да постигнем дори повече. Определено, за да има съответната репутация Европейския съюз, той трябва да постигне доста повече. А от Дърбан насам всъщност средства няма и затова трябва да получиме и някакви идеи откъде да дойдат тези необходими 100 милиарда. Говориш, имаше идеи за данък за финансовите операции, може би нещо подобно трябва да мислим и в нашата област, Дания, Швеция, са много е, активни в тази област, е, но в Копенхаген нещата бяха направо е, болезнени. Много болезнено беше да види човек, че европейските страни всъщност не се справиха. Господин Крис Дейвис. Благодаря, господин министр. Много се радвам, че сте толкова позитивен и оптимист оптимистично настроен. Искам да ви попитам, защо сте оптимистично настроен? Защото като чувам какво се случва в е, обсъжданията, като знам подробностите, с които се сблъскват хората и не могат да ги решат, ми е интересно какво се случва. Знам, че има общо е, желание да се стигне до споразумение, но Китай и Индия, например, те излизат с аргументи от тяхна гледна точка. Те не искат да правят жертви, за, и да спират пътя си на развитие, след като Запада вече е стигнал до едно много по-голямо развитие и съответно е отделял много повече емисии. Така че е, другите части от света готови ли са да направят жертви, е, за да постигнат тези цели? А що се отнася до щатите, знам, че Белият дом е готов, но в е, Конгреса няма голямо желание да се ратифицира подобно споразумение. Та отново, какво ви кара да бъдете оптимистично настроен? Бас Айкаут. Благодаря. Благодаря, господин министр, че сте сред нас. Е, много е, се радвам на вашата готовност да ангажирате и частният сектор. Ние тук винаги говорим, че кога, ако искаме устойчиво бъдеще, трябва да работим и с всички отрасли на индустрията. И много се радвам, че вие стигнахте до това. Безспорно трябва балансиран подход, то си звучи много добре, но в края на краищата 12-те компании, които подкрепят сега а, полската председателство, Ацелор, Метал и други, никак не усещам, че този подход е много балансиран. А, също а, по време на срещата на страните, вие организирате и друга среща на върха за производителите на въглища и електроенергия на базата на въглища. А, е, съществува и Международна асоциация. И в край на кращата това, което правите вие, всъщност няма никакъв баланс с ангажиментите на частния сектор, който иска да работи за бъдещето. Всъщност, какво правите вие, за да ангажирате всички частни инвеститори в конференцията на страните и да има баланс, т.е. страните, които искат да постигнат смяна, да търсят по-устойчиво бъдеще, зелено бъдеще, така да се каже, ангажирате ли ги? За момента това, което виждам, по никакъв начин не оставам с чувството, че подходът ви е балансиран. Бих искал да чуя малко повече по въпрос. И освен това, как виждате бъдещето на Полша 2050? Полша трябва да намали емисиите си е, на въглероден диоксид с 95%. Как точно ще го направите, след като приемате подкрепа от Международната е, въглишна федерация? Те много е ясно, че нямат желание да правят това. Благодаря, господин председател. Аз ще използвам собствения си език. Добре дошъл, господин министър. Беше добре да чуем вашия опит в Дърбан, където сте участвали в качеството ви на министър, представляващ Полша. Аз също бях в Дърбан като представител на парламента. Не винаги е толкова приятно да се присъства на подобни заседания – защото важните решения се правят на ваше ниво, на ниво национални министри. И няколко пъти ние се оказахме в различни групи и получавахме брифинги два-три пъти дневно. Нямахме възможност да участваме в вземането на сериозни решения. Това е доста разочароващо, трябва да призная. парламентаристите, които се борят за това да се осигури финансиране за постигането на напредък и когато се стига до вземането на решенията, ни се дава само информация в последствие, без да имаме възможност да участваме. Затова искам да запитам дали този модел не е изчерпал своите възможности, при провеждането на подобни срещи. Ние представляваме тук 500 милиона европейски граждани и имаме право да участваме с делегация от трима души. Това е странно, докато много малки държави по света изпращат доста по-внушителни делегации. Европейският парламент е, е ангажиран, в, в процеса и бихме желали да имаме и думата при вземането на решения. Благодаря, Савина Уилс. Благодаря ви много. Благодаря, господин министър. Целите на Европейския съюз за изменението на климата, според моята политическа група, не са достатъчни. Развиващите се държави са особено силно засегнати. Те разчитат на компенсации от индустриализираните държави. Считам, че Европейския съюз трябва да бъде в челните редици на този процес. Економическия министр на Полша предложи да се избегне споразумение свързано с смягчаване на климатичните изменения. Трябва да направим повече, отколкото тези 20% намаление на емисиите през следващите години. Господин Шимански. Благодаря. Имам един въпрос към вас, господин министър. За какви мащаби говорим, що се отнася до намаляването на емисиите, коя е референтната стойност? Споменават се проценти, но ни е необходимо да видим и какво е влиянието на така наречената мръсна енергия, която е доста значителна, както и до сега. Вие говорихте за различни експерименти, говорихте за трудностите пред индустрията, ако трябва да премине от един вид енергоносители на друг вид – и че не бива да се е, фиксираме само върху екологичните аспекти, че има и други измерения този проблем. Вие говорихте за е, световен, балансиран договор или споразумение. но постигнато ли е съгласие с големите играчи, с държавите от групата БРИКС? Европа трябва да дава личен пример. От нея се очаква динамично да прилага подобни политики. Истина обаче е, че изпитваме сериозна криза в Европа, поради което Европа се намира в голяма степен в същото положение. Може да се окаже съвсем сама в крайна степ, сметка. При покриването на сметката. Защото, например, безработицата в Польша или други страни е такава, каквато има и в развитите държави. Имам реална конкуренция особено от държави, които се намират в етап на развитие. Целта е през 2015 да се стигне до постигането на световно споразумение във Франция. Но считам, че ще е необходимо много повече време, за да се стигне до такова споразумение. Сега господин Кайл Хайнс Флоренс има думата. Господин министър, удоволствие, че сте наш гост. Спомням си, когато дойдохте в Търбан, dass ich da neugierig bin, dass nach аз съм любопитен. След Дърбен, сега Полша, ще бъде домакин. Това определено показва нещо по-различно, че има опит да се промени курса. Какъв е приноса, който вие давате? Вие а, сте писали че целта е да се създадат работни места, да се подобрят условията на живот на хората. Аз разбира се подкрепям подобни цели, но какъв е вашият активен принос за постигането им? Едва ли може да се представите как е, Обединеното кралство или е, Германия е, ще се справят с проблема с атомната енергия. Киото е мъртъв модел, нуждаем се от нов и трябва да бъдем гъвкави. Какви са вашите идеи? София Окони за една минута. Благодаря, господин председател, господин министър. Благодаря ви, че сте отново наш гост днес. Ако мога да преведа това, което казахте, вие искате да преминете от една политика на обвинения към една политика на отваряне. И читам, че сегашната конюнктура налага това. Искам да се спра на въпроса за водата. Водата често се забравя по време на, на международни срещи на върха и в а, крайните им документи. И има конфликт при използването на водата, защото има нарастване на потребностите от нея, има проблеми с качеството, защото все повече водата е замърсена. Ние работим по тази тема за водата. Това е рядък ресурс. По време на тази конференция вие трябва да поставите на дневен ред тази тема. Това е изключително важно, Това не е само право днес, това е и задължение. Необходимо е международно сътрудничество. Аз работя за това да има закони, които да се приемат в парламента и част от приходите за водоснабдяване да бъдат използвани, за да се гарантира достъп до вода на хора, където имат проблем да има а, такъв а, подход за осигуряване на достъп до водни ресурси на хората в развиващите се страни. Господа Корола. Ние много отдавна сме подходили по друг начин. Не казвам, че не правим нищо. Напротив, правим различни неща. А, вие казвате, че е, ще има е, други страни, които са готови да направят по-големи намаления дори от Европейския съюз. Но техните цели не са е, задължителни безспорно има интерес за намаляване на въглеродните емисии и до голяма степен подходът е отдолу нагоре. Тоест да има повече технологии, повече инвестиции и по-малко административна тежест. Сега европейците като че ли сме най-голямото препятствие пред глобалното споразумение – Ние трябва да променим стратегията си. Колегите казаха тук, е, модела на Киото е мъртъв, но това означава, че е мъртъв и европейския модел. Благодаря. Знаем до колко е, стрикно всъщност е, се придържат щатите към желанието си за работа по климатичните промени. Госпожа Хибнер. Благодаря. Всяка година Европейския парламент прави резолюция по темата. Направихме го и тази година. Аз лично отговарям за тази резолюция в комисията ИТРЕ. Ние можем да си говорим за различни условия и други, но ако не получим подкрепа от всички страни и то за определен период – подобни срещи е, си остават напълно безсмислени, бих казала. Така че трябва да се търси сътрудничество. Е, ние изготвяме предложение, което ще ни даде възможност да работим съвместно и да постигаме общи споразумения за целите, които искаме да постигнем. Така евентуално ще можем да работим по-тясно и с министрите е, в съвета. Изготвяме текст, ще ви окажем подкрепа, разбира се, но също е изключително важно да привлечем и други заинтересовани страни. Въпросът ми е на какво ниво е, работите вие с другите заинтересовани от темата. Знам, че обсъждате всичко това с министерства и на други на нива, но какви са резултатите? Няма лошо да се дискутира и то в подробности, но все пак какви са резултатите? Председателят. Благодаря. Госпожа Макеван, вече трябва да намаля времето за изказването. Съвсем прост въпрос. Преди лято началото на лятото чухме, че Обама е готов да промени политиката на щатите. Вие забелязвате ли нещо такова? Забелязвате ли повече ангажименти? Корин Лепаш. Благодаря. Благодаря, господин министр, за вашата визита. Аз също бях участник в делегацията в Дърбан и много се радвам, че чух е, вашите ангажименти към е, това да имаме ясни цели и в е, Париж 2015 година да постигнем споразумени. Помня, че Полша в Дърбан имаше много твърда позиция. И в съвета също. Можете ли да ни гарантирате, че по време на вашето председателство, по време на вашето домакинство, нещата ще бъдат различни и е, реално вие ще се придържате към е, целите, които, както виждам, днеска изповядвате? Благодаря. С това приключваме заявките за изказване. И сега ще дам на господин министър възможността да отговори. Заповяда. Пани преводничонци. Благодаря, господин председател. Първо, позволете ми да ви предложа нещо. И Нека отговоря на въпросите насочени конкретно към Полша по-късно. Днес не говорим за Полша, говорим за сключването на световно споразумение. Днес няма да говоря за Полша, а за световното споразумение и за подготовката за конференцията във Варшава. Ще говоря и за това как тълкувам ролята ни в Варшава. И много от въпросите се отнасяха точно до това. Според мен, предстоящата конференция е една важна проява. Запитахте ме защо съм толкова оптимистичен във връзка с конференцията в Париж Програмата от Дърбан има голямо значение за мен. Твърди се, че през 2012 година трябваше да се приключи вторият етап на преговорите. През 2013 трябваше да се изготви световно споразумение, което на по-късен етап да бъде прието и след 2020 година да влезе в действие. Това бе програмата на чертана в Дърбан. В Дърбан бе постигнат поврат. Какво е положението към момента? Знаем, че Новото споразумение следва да е приложимо към всички, за разлика от досегашното. Новото споразумение следва да е приложимо към всички. Знаем освен това, че новото споразумение следва да бъде сключено съгласно залегналото в конвенцията. Трябва да бъдат взети предвид всички елементи от конвенцията. В това число общите, но разграничени отговорности и съответни способности. Т.е. трябва да бъдат взети предвид способностите на отделните държави. Много от вас ме запитаха защо съм толкова положително настроен. Първо, Полша би могла да изиграе много важна роля в рамките на процеса. Би могла и ще трябва да я изиграе, тъй като Процесът на економическия преход, започнал в Полша преди 25 години, всъщност започна, когато ние бяхме де-факто сред развиващите се страни. През 90-та година се присъединихме към Организацията за економическо сътрудничество и развитие. През 2004 година се присъединихме към Европейския съюз. Тоест, принадлежали сме и към двата лагера и можем да послужим като мост между тях. За това съм и оптимист. Вярвам, че сме в състояние да разговаряме един с друг. тъй като разбираме предизвикателствата, пред които са изправени и двата лагера. Бяха поставени няколко въпроса за дружествата, представителите на деловите среди, които ще участват в конференцията. Поставихте въпроси и за нашите партньори. Нашите партньори са изброени на страницата ни в интернет. Това са спонсорите на конференцията. Не става дума за списък от дружества, които ще участват в конференцията, а за такива, които са финансирали организационната работа по нея. Идеята за покана на представителите на деловите среди да участват в дискусията бе породена от това, че през изминалите 19 години, в които действаше и конвенцията, бяха проведени срещи с НПО бяха сключени съответните споразумения, но въпреки това продължават да се увеличават емисиите, дружествата продължават да преместват дейността си извън Европейския съюз. Не можем да продължаваме по този начин. Ако не разговаряме с ръководните органи на дружествата на световно равнище, няма да постигнем нищо, защото винаги ще има държави, които ще настояват за свой индивидуален подход. И това ще задълбочи проблема с преместването на дейността на дружествата. За това, според мен, е много важно да разговаряме с тях. Бяха поставени няколко въпроса за това каква позиция следва да заеме Европа, като се има предвид настоящото положение. Европа предлага да намали емисиите не само с 20, а с, дори с 30%. Тя излезе с това предложение още през 2007 година, но за целта трябва да бъде сключено световно споразумение. Предлагаме намаление не с 20, а с 30%. Но това наше предложение е обвързано с условия. Оставам с впечатлението, че ако служим само за пример, това няма да е достатъчно. Пример за това са преговорите в областта на търговията. През 2001 година започна кръгът от преговори в Доха. Изготвихме принципите на общата селскостопанска политика, отворихме селското стопанство за конкуренция отвън. Надявахме се, че ще се постигне световно споразумение. Надявахме се, че ще се постигне световно споразумение за услугите, но не успяхме да постигнем тази цел. Преговорите в Доха продължават да текат. И нещо подобно наблюдаваме и в рамките на преговорите за климата. През 2008 година приехме пакет за действията в областта на климата, но това не доведе до разработването от страна на други страни, на трети страни, на същия подход като Европейския съюз. Швейцария, Лихтенштайн и може би още някои други трети страни ще станат страни по едно евентуално споразумение. Вероятно е техният брой да е около 40% от страните по света, но това не е достатъчно. До 2020 година трябва да сключим световно споразумение. И днес трябва Днес с прекомерната си активност спомагаме за прекалено спокойствие от страна на партньорите си. постигнатите резултати са добри, поне според мен. Но трябва да разгледаме и позицията на Съединените щати. От двете страни на Атлантическия океан се следват две парадигми в областта на енергийната политика. Тук в Европа залагаме на скъпа енергия, това е инструмент, който би следвало да доведе до инвестиции, до економически преход, но в момента сме в криза което означава, че перспективите за бъдещето не са особено добри. От другата страна на Атлантическия океан пък се залага на ефтина енергия. Съединените щати постоянно наново се индустриализират а ние намаляваме емисиите на въглероден двуокис. Нашите партньори, министрите на търговията от двете страни на Атлантическия океан, водят преговори за сключването на споразумение за свободна търговия. Ако се сключи такова споразумение, като се запазят двете различни парадигми, то европейската промишленост ще премести дейността си от тук. Затова трябва да променим нагласата си. Защо съм убеден, че е възможно да се сключи ново споразумение? Повечето министри, с които разговарям, очакват през 2020 година да разполагаме с функционираща уредба. Как би следвало да изглежда този нов режим? Според мен, и тук мога да ви цитирам опита с Киото 1 и Киото 2, новото споразумение трябва да е лесно за разбиране. Трябва да даде възможност на партньорите в рамките на преговорите, на министрите, след завръщането им от дома, да могат да ратифицират вече поети ангажименти. По Киото 1 бе прият един текст, който не бе ратифициран от Съединените Американски щати и от това проистекоха много значителни последици за Киото 1. Към момента действа Киото 2, страна по който е Европа. Руската федерация, Казахстан, Беларус, Украина. Тези страни формално не внесоха вето, но и не ратифицираха, тъй като не одобриха текста. Не е трудно да се убеди този или онзи министър. В Дърбан наистина водихме много интензивни преговори, понякога докъсно през нощта, но най-важното е споразумението, което ще бъде сключено в Париж, да е привлекателно за отделните държави. Така президентът или парламентът на съответната държава ще го ратифицират и ще започнат да го прилагат. Трябва да бъде изготвен един упростен инструмент, който да е и приобщаващ. Как се работи на ниво ООН? На ниво ООН действат съвсем други принципи в сравнение с Европейския съюз. В рамките на европейската система Европейската комисия излиза с предложение. След това Европейският парламент обсъжда своето становище, следват разисквания в съвета. Опитваме се да намерим в рамките на целия този процес общ знаменател. Какво искам да кажа с това? В Европейския съвет гласуванията протичат на принципа на мнозинството. Тук в Европейския парламент се вземат решения без да се отчита националната принадлежност на депутатите. Основна роля играят политическите групи Тоест, може да се стигне до положение, при което тук в Европейския парламент да не се вземе предвид позицията на дадена държава. Просто такива са механизмите, които действат тук. А как се работи в ООН? Държава членка на ООН заявява, че ще наложи вето, например. Ако не възнамерява да наложи вето, може просто да реши да не прилага даден документ. И като се има предвид това, трябва да търсим решения, които да са подходящи, да са удобни за партньорите ни в рамките на преговорите когато те се завърнат в съответните държави, ще трябва да представят резултатите, до които сме стигнали всички заедно, като нещо постигнато от тях самите. Не можем да упражняваме натиск, да принуждаваме партньорите си. Затова това Новият инструмент трябва да е с упростена структура. декември 2015 година, Париж през март 2015 година. Текстът трябва да е на разположение в превод към всички езици. През втората половина на 2014 година след заседанието на Общото събрание на ООН и след срещата на върха през септември, трябва да е изготвен текст в навечерието на срещата в Лима, Перу. а основните аспекти от споразумението трябва да бъдат обсъдени на още по-ранен етап в Варшава. В противен случай няма да може да бъде спазен графикът за водене на преговори. Има много въпроси, които трябва да се обсъдят, сред които са финансирането, загубите и щетите и други. Нашите партньори, например развиващите се страни, очакват това от нас. Ако постигнем споразумение, принципно то ще можем да се споразумеем и по-нататък за структурата му. Благодаря, господин министр, за вашите отговори за 19-та конференция на страните. Естествено, ние в парламента ще огледаме този въпрос съвсем отблизо. Както казаха колегите, ще приемем резолюция и сигурно ще има смисъл от една втора среща с вас, защото ще има и немалко въпроси. Европейския съюз ще бъде съден по действията си. Ние имаме текст, прият от парламента за замразяване на квотите и можем да покажем, че можем да работим достатъчно адекватно помежду си. Трябва да действаме с малки крачки, няма нужда да се втурваме. Ние винаги сме добри, когато играем в средата на терена. Надявам се да не губите оптимизма си и е, се надявам, че във Варшава ще постаравим, прокараме пъти за бъдещето за Париж и Лима. Ще стискаме палци и се надяваме, че през 2015 година ще има едно общо споразумение. Имате огромна, огромна отговорност в такъв смисъл и ние ще ви подкрепяме, ще бъдем там и в края на кращата ние ще сме тези, които ще трябва да ратифицират споразумението в парламента. Днес след обед всъщност ще обсъждаме същата тема и ще разберем и докъде са стигнали преговорите, защото в края на краищата документа ще трябва да бъде ратифициран тук в парламента. Благодаря много за вашето посещение. Е, приемете, че ви отправям втора покана. И ви очакваме с нетърпение отново сред нас. Всичко най-добро!